Благодаря, господин председател. Бих искал да взема думата след като чух и колегите. Бяха цитирани няколко държави. Бих искал да кажа, че държавите на Европейския съюз защитават ценностите на Европейския съюз Някои от тях са изправени пред безпредседентен миграционен натиск по границите си и трябва да получат солидарността на останалите държави. Европейския съюз и всички държави членки трябва да поемат своята отговорност, включително и своята морална отговорност по отношение на европейския проект. А по отношение на съкръщаването на средствата от страна на съвета, Бих искал да кажа, че е оправдано това, което беше казано по отношение на борбата с климатичните изменения, околната среда, устойчивото развитие. Това са все теми, които вълнуват всички ни, така че ще трябва да намерим подходящо бюджетно изражение на нашите цели. А що се отнася до Средиземноморския коридор, добре е той да бъде засилен. Решението може да се вземе в рамките на междуинституционална дискусия – А по отношение на бюджета, виждаме, че съвета предлага съкръщение на средствата, включително се предлагат и съкръщения на административните разходи. Добре е да имаме пропорционално намаление на средствата, Обикновенно изискваме допълнителни средства в рамките на проекта за коригиращ бюджет, но ми се струва, че този път може да отидем по-далеч и да поискаме преразпределение на административните разходи, защото по този начин Европейския съюз ще може да се превърне в пример. Пример за начина по който се преразпределят административните разходи в публичната сфера. Благодаря. Благодаря. Някой друг? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодарности към докладчиците и докладчиците в сянка за изчерпателния доклад. Намалявайки средствата, комисията и съвета постъпват по начина по който постъпиха в рамките на предишния бюджет. Затова и аз съм съгласна а, с а, колегите. Не можем да позволим това да се случи. Урязванията на средствата за МСП, научна и развойна дейност, Хоризонт 2020 и така нататък от страна на комисията – са за сметка на преразпределение на средствата към други бюджетни редове. И аз бих искала да попитам, би ли могъл представителя на Европейската комисия да ни каже къде са прехвърлени тези средства? По време на лятната почивка се проведе задълбочен дебат по отношение на Брексит. Предлагам доклада да бъде включен в дневния ред на нашата комисия, за да може да получим и допълнителна информация за текущото състояние на преговорите по Брексит. Да видим какви ще бъдат и финансовите последствия върху бюджета за 2019 година и бюджета за следващите години. Благодаря. Мерси, мадам Солин. Благодаря. Някой друг желая ли да вземе думата? Не? Той 25 и ще ти дам à titre personnel, je voudrais dire mon étonnement à propos. Аз също съм очуден от урязванията на средствата от страна на съвета, но не съм сигурен, че на този етап политическите органи на държавите членки са участвали активно в това решение. По-скоро това са постоянните представители, които смятат, че ако не урежат бюджета, ще бъдат съдени от страна на по стоящите от тях. Не може да излизаме с политически изявления относно даден приоритет и в последствие да се извършват подобни своеволи. Ако искаме в рамките на помирителната процедура, която няма да бъде лесна да убедим съвета, то тогава ние от страна на парламента ще трябва да излезем с ясно послание – ще трябва да защитим няколко приоритета, които отразяват и вижданията на европейската общественост. По отношение на миграцията, например, миграцията ще бъде в сърцевината на а, дискусията, още повече, че предстоят европейски избори. В това отношение ще трябва да имаме еднозначна позиция, която да се вписва в практиката, която прилагахме и до сега. А именно трябва да има последователност в действията на Европейския съюз. Виждаме какво се случи в Италия. Някои от нас през лятото на 2015 година бяха в Сицилия и всички знаем, че това, което се случи, беше предвидимо. Трябва да можем да обясним как стоят нещата на обществеността. Не трябва да имаме прекомерно много приоритети. Относно Турция, продължаваме да говорим за предприсъединяване. Ако направим проучване в Европейския съюз и запитаме европейските граждани колко от тях искат Турция да се присъедини към ЕС, ще видим, че много от тях ще смятат, че има огромна разлика между положението в Турция сега и това, което имаше в Турция, когато се започнаха преговорите. Ще бъдем силни, ако политическия ни дискурс съвпада с виждането на европейската общественост. Ето защо трябва да се борим в това отношение. И аз мисля, че съвета ще е задължен да ни последва, ако ние се придържаме към приоритетите си. А може би е добре също така да помислим и за европейските граждани, които страдат. Нека да имаме бюджетен ред за бедността, например. Защото глобализацията и либерализма показаха своите граници. Сега ще дам думата на господин Виоти за обобщителни думи. Всъщност, извинявам се, преди да чуем докладчика, дали да не чуем господин Преза представител на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко бих искал е, да кажа, че споделяме виждането на докладчика и на депутатите. Европейската комисия почиваше на задълбочен анализ на нуждите и на актуалността актуалната ситуация. Не винаги това се вижда на пръв поглед от предложението. Трудно може да се обясни и виждането на съвета и предложението му за съкръщаване на средствата. Както вие в Европейския парламент, така и ние в Европейската комисия трябва да се подготвим за следващия етап на преговорите, а именно помирителната процедура. Искаме да изпратим послание към гражданите, че Европейския съюз е активен. Не забравяме също така, че през 2019 година ще има две паметни събития – Едно от тях е излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз, така че ще трябва да се изготви споразумение, което да бъде удовлетворително и за двата бюджетни органа. Ние ще изиграем нашата роля на посредник в рамките на преговорите. Това е от мен. Благодаря ви. Благодаря ви. След като чухме представители на Европейската комисия, нека сега да чуем господин Виоти за заключителни думи. Grazie Presidente, ringrazio tutti i colleghi. Благодаря, господин председателю. Благодаря на всички колеги за техните изказвания, за техните идеи. Получих много подкрепа от тях. Смятам, че в предстоящите седмици ще постигнем още по-голямо съгласие, по-формален и неформален начин за това до какво общо становище ще достигнем. Искам да дам няколко конкретни отговора на въпроси, които бяха споменати. По много точки сме на едно и също мнение – Както казах, към колегата Холмайер. Действително установяваме наличие на разминаване между политиката на държавите членки и политиката на съвета. Тук искам да благодаря на колегите ни от Австрия, които показаха готовност да работят с нас именно в тази посок. Надяваме се държавите членки да се разберат помежду си по отношение на политиката, свързана с гражданите и намеренията си за бюджета на Европейския съюз за 2019 година. Искам да благодаря на господин Кълбе, на колегата Сарвама. Ще кажа, че в бюджетите за 2019 и 2020 година няма да се усетят последиците от Брексит. Така че тази тема не е актуална за бюджета, който разглеждаме сега. Това ще бъде актуално във връзка с следващата МФР. Към моя колега вие казахте, че има проучване, свързано с 20 цел за средствата за опазване на околната среда. Може ли да ми изпратите това изследване, за да мога да се запозная с него и да може то да се влезе в нашата работа? към колегата Дюпре и неговото предложение. Няма да привнасям италиански теми в бюджета за 2019 и 2020 година. Вие казахте, че имаме нужда от е, инструменти извън бюджета, които да помогнат на държави като Италия, Испания и така нататък да се справят с последиците от е, миграционната криза. А, що се отнася до Албания, ние говорим за една от най-бедните държави в Европа. Тази държава се опитва да догони европейската економика за да може един ден да стане член на Европейския съюз. Тази толкова бедна държава показа своята солидарност към Италия. Има изключително много албански граждани, които са били прияти от Италия и а, това е отговорът на Албания изразявайки солидарност с Италия сега. Ватикана също направи голям жест. Стотици хиляди мигранти бяха приети от Ватикана. Много по-голям процент от онези дошли в Италия. Много благодаря и на останалите колеги, които се изказаха. Радвам се на по-нататъчната ни работа в следващите седмици. Благодаря, господин докладчик. Благодаря за координацията на предстоящата ни работа. Искам да ви напомня, че специализираните комисии, както и колегите, които го желаят, разполагат с а, срок до утре на обяд за да внесат техните изменения по, проложе, по, по решението на съвета. След това напомняне казвам, че водът ще се проведе в седмицата от 24 до 27 септември, като в тези дни ще трябва да гласуване за проекто бюджета 2019, но и за секторните доклади, свързани с многогодишната финансова рамка след 2020. Сега давам думата на нашия колега Христофоро, който ще ни говори за мобилизиране на средства от фонд Солидарност на ЕСЕ за извършване на авансови плащания – в рамките на общия бюджет на ЕСЕ при е, спешни случаи. Така че, господин Христофоро, имате думата. Благодаря, че ми позволихте да бъда докладчик във връзка с мобилизиране на средства от Фонда Солидарност що се отнася до бюджета на Съюза за 2019 година. През 2014 година ние решихме да отпуснем по 50 милиона годишно, за да можем по спешен начин да позволим на държави жертви на природни бедствия да реагират. Защо? Защото благодарение на тези средства ние може да позволим на съответните държави да се справят с тежка ситуация. Фонда за солидарност не е само финансов инструмент на ЕСЕ. Целта на този фонд е да защитава идеалите, ценностите на ЕСЕ. Тези 50 милиона евро – и предвид увеличаването на нуждите, трябва да бъде по-гъвкав, по-ефективен и да предоставя повече възможности. В последно време множество страни станаха жертва на природни действ... бедствия. В Гърция, например. Знаете, Страната преживя трагедия, истинска човешка трагедия, заради поредица от пожари. Естествено, трябва да подкрепим Гърция. И това по щедър начин. Ще дам и други примери. Всички останали страни които бяха жертви на природни бедствия, станаха жертви заради измененията на климата. Измененията на климата засегнаха страшно много страни. Сред тях са страни, които преживяха периоди на суша. Знаете, че те отправиха искане за помощ, но не получиха тази помощ. В Кипър, друг пример – страната също пострада заради последиците на измененията на климата. Сушата засегна страната. Кипър също трябва да получи помощи. Споменах тук само няколко държави, но има и други, които са нуждаещи се. Следователно, фонда Солидарност трябва да бъде по-гъвкав, без бюрократична тежест и трябва да се задейства бързо, особено при спешни случаи когато сме изправени пред драматични трагедии, случващи се в държава членка, фонда трябва да може незабавно да се задейства. Не само за Гърция, не само за Кипър, но и за други страни и по повод други природни бедствия. Следователно, трябва да вземем решение, да видим как да разширим този фонд. Както казах, фонда Солитарност подчертава хуманността на ЕСЕ. Благодаря, господин Христофоро. Сега давам думата на докладчика в сянка, госпожа Карин Морен. Тук ли е? Не е май. Тогава давам думата на господин Колмер. Благодаря, господин председател. Fall danke ich dem Berichterstatter ganz herzlich für seinen Bericht. Und in der Tat müssen... Неговия доклад. Действително в Европейския съвет, съюз би трябвало да можем да помогнем в случай на нужда. Разполагаме с съответните средства. Ще бъде кратък. Трябва да сме солидарни. Благодаря, господин Колмел. Другите докладчици в сянка не, са, не присъстват в залата, така че ви давам думата. Моля, може да ви изкажете вашите виждания и гледни точки. Госпожа Кардезавал. Благодаря. Пристигнах с 45 минути закъснение, така че не съм чула някои от докладчиците. А, но не, извинявам се. А, всъщност, понеже две точки бяха а, пропуснати, а, х, х, изнесохме напред заседанието с 45 минути. А, добре, ако някой друг иска да каже нещо, а, моля да се изкаже. Аз смятам, че всички сме единодушни по отношение на предложението, което прави докладчика, така че може да се изкажете. Благодаря. Да, политическото послание е, зад това предложение е силно. Всички подкрепяме а, е, идеята. Да, Фонда за солидарност трябва действително да подчертае, че ЕСЕ проявява солидарност. Този фонд трябва да е засилен, за да постигне именно тази цел на солидарност. Благодаря. Ами виждам, че няма други желаещи да се изкажат. Тогава крайният срок за внасяне на изменения по отношение на, на доклада на господин Христофоро е 28 септември на 12 часа като гласуването ще бъде на 21 или 22 ноември, но това ще се потвърди и това ще стане по време на второто пленарно заседание от ноември. Сега ще дадем думата на нашата колежка Ивана Малетича, която ще ни говори за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и положението на Нидерландия. Благодаря, господин председателю. На 23 февруари 2018 година поступи заявление от Нидерландия след съкръщаването на повече от 1300 заети от финансовия сектор от началото на действие на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Това е първото подобно заявление на 20, 20 август 2018 година вече разглеждаме това заявление, т.е. сме подходили много бързо. След разглеждането на това заявление се взе решение, че Холандия може да ползва милиони 200 хиляди от този фонд. Засегнати са 20 предприятия от, от холандския финансов сектор. Това е свързано с глобалната финансова и економическа криза, която се е отразила на банковия сектор в Холандия с спада на рентабилността и обема на работа се е стигнало до освобождаването на този персонал. Има и преход към онлайн банкиране. По този начин са били уволнени 1324 заети, но само около 400 ще се ползват от тези, тази помощ от фонда. Само най-уязвимите групи освободени работници ще се възползват от а, а, този а, фонд. Надявам се, че и другите колеги ще одобрят решението, до което сме е стигнали, както и към анекса. Ще повторя записаното в резолюцията апелираме към комисията да даде публичен достъп до всички документи, свързани с, с заявления към фонда за приспособяване към глобализацията. Това е не само а, заради прозрачността, а и заради обмена на добри практики. Благодаря. Кой иска да се изкаже по този проект? Това е ново. Банките да имат достъп и благодаря ви даже, че това, което предлагате, съответства на законодателството на есено. Все пак смятам, че тук това повдига няколко въпроси и трябва да ги обсъдим. Защото като гледам посоката, към която се ориентираме, възможно е Брексит да доведе до някои уволнение, особено в финансовия квартал Сити. Ако вие работите в малко предприятие, в крайна сметка, ако има уволнения, ама не са достатъчни, значи вие минавате под мярката. Следователно, мярката не ви хваща. Следователно, трябва да си зададем няколко въпроси около това нещо. Виждам, че никой не желая да вземе е, думата. Знам, че вече е имало обсъждане по тази е, е тема. Измененията трябва да се е, внесат на 7 септември на обяд, 24 до 27 е, септември ще има вод и след това ще обсъдим на пленарно заседание. Благодаря на докладчика госпожа Малетич. И преминаваме към коригиращ бюджет 2018 е, година. Е, проект за изменение номер 5 относно резерви, резерва и отпускането на помощи за Турция, така че давам думата на господин Морешан. Благодаря, господин председателю. Радвам се да видя вас и колегите след лятната почивка. Комисията предлага коригиращ бюджет номер 5 той съдържа два независими един от друг елемента. Първият елемент засяга Турция. Както знаете, когато приемахме европейския бюджет за 2018 година, а, ние урязахме с 105 милиона бюджета за Турция и оставихме резерва от 17 милиона бюджетни кредити за поети задължения и още 35 милиона бюджетни кредити за плащания. Както знаете, Турция не се развива в посока към демокрация по отношение на свободата на словото и така нататък. Казахме тогава, че средствата ще се отпуснат. Ако има напредък в върховенството на закона, правовата държава, демокрацията и правата на човека. И изчакахме доклада на комисията. След публикуването на годишния доклад стана ясно, че а, той е отрицателен, така че всички сме единодушни, че има отстъпление по отношение на демокрацията, правата на човека и правовата държава в Турция. Така че решението е, че средствата от резерва за Турция не могат да бъдат освободени. За какво говорим? 17 милиона комисията предлага 28 милиона от тях да бъдат прехвърлени към Фонда за Северна Африка, за да се попълнят празнотите от 225 милиона за 2018 година. 42 милиона ще се преведат на фонда МАДАТ, да се използват Йордания за социална защита, и здравеопазване за бежанци. 35 милиарда милиона ще се използват за хуманитарни цели. Това е предложението на комисията. Според мен предложението на комисията е а, разбираемо както по отношение на кредитите за поети задължения, така и кредити за плащания. Моето предложение е да подкрепим решението на комисията. Вторият елемент от а, коригиращия бюджет е да има грант за Агенцията за иновации, за допълнителен щат, за реализиране на инициативата Wi-Fi за Европа. Бюджетът а, покрива бюджетът на организацията покрива тази нужда от персонал ще има командирован сътрудник на комисията. Този пост беше замързен в комисията, така че а, ние предлагаме да бъде прехвърлен а, този сътрудник на комисията към а, агенцията, без да се увеличава бюджета на а, агенцията, т.е. предложението е неутрално по отношение на бюджета. Аз подкрепям това предложение и предлагам да гласуваме положително и по двете предложения. Благодаря, господин докладчик. Благодаря за вашите доводи, които ни обещават да подкрепим е, този проект. Сега ще дам думата на господин Колмел, докладчик, съдокладчик. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика Зигфрид, както винаги. Информацията, която той предостави, беше абсолютно достатъчна. Действително, аз го подкрепям изцяло, защото рамковите условия в Турция действително доста се влушиха. Трябва да направим изводи от това. Накратко, ако искаме успешни проекти в Европейския съюз в областта на създаването на връзки, мрежи, трябва да ги финансираме, за да успеем по възможно най, във възможно най-кратки срокове. Така че аз подкрепям и двете предложения. Ел, qui d'autre Има ли други желаящи? В такъв случай виждаме, че има консенсус, господин докладчик. Единодушие. Господин Преза, може ли да ни представите виждането на Европейската комисия? Благодаря, господин председател. Бих искал да подчертая, че позицията на докладчика е точна има аргументи, които се представят и от Европейската комисия. Необходимо е да се използват по-добре средствата от бюджета за 2018 година. Тези средства трябва да се използват, за да се справим с увеличения миграционен натиск по Централния средиземноморски коридор и за да може да има по-добро управление на миграционния поток. Приветствам предложението на докладчика да се подкрепи предложението, като по този начин ще може да приключим коригиращия бюджет в срок, който да ни позволи да приложим на практика предлаганите промени. Благодаря ви. Бих искал да посоча на всички, че крайният срок за внасяне на изменения е 11 септември 12 часа. Комисията по бюджета ще гласува предложението през седмицата между 24 и 27 септември, а в пленарна зала ще гласуваме по време на първата пленарна сесия през октомври. Напредваме бързичко. Сега трябва да чуем колегата Душ Сантуш, който трябваше да чуем след един час. Европейски фонд за приспособяване към глобализацията. Водещата комисия е комисията по заетост. Водещата комисия предложи да действаме малко по-бързичко, за да може на 18 октомври да се гласува в комисията по заетост, което означава, че комисията по бюджета трябва да приеме текста на заседанието си на 9 ноември, което обосновава днешния ни обмен на мнения. Сега да чуем господин Душ Сантуш. Também eu me queria associar aos votos de boa reentrada nos trabalhos, bem precisamos. Благодаря, господин председател. И аз приветствам колегите ни с добре дошли след лятната вакансия. Обсъдихме бюджета за 2019 година. Ще се спреми на новата многодишна финансова рамка предстои ни важна и тежка работа, с която трябва да се справим. Надявам се, че всички са прекарали едно чудесно лято и са се възстановили. Ще кажа, че съм привилегирован по отношение на времето и слънцето в моята родна страна, но се надявам, че и моите колеги са прекарали чудесно лято. Ще се спра сега на нашето становище по доклада на комисията по заетост. Трябва спешно да стигнем до решение във връзка с няколко точки от преамбюла. Ще се спра и на някои предложения за изменения. Ще продължа да работя по становището. Това не е окончателната му версия. Но съвсем накратко искам да ми представя темата и с кои въпроси ще се заема и за бъдеще. Комисията предлага нещо положително, а именно за периода след 2020 година да се а, даде повече възможност за дейности по фонда за приспособяване към глобализацията. В дефиницията се казва, че се стремим към по-добри критерии и намирането на по-добри и по-ефективни решения, за да могат мерките да бъдат по-ефективни и държавите членки да се предпазят от сътресения при бъдещи кризи. Благодарение на политическата дейност на Европейския парламент, свързана с социалните права, през последната година работихме доста ефективно – и в резултат на това сега разполагаме с повече възможности за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. И повече възможности за дейност в този стълб. Да има повече възможности за растеж, за повече солидарност, за развитие на економиката и повече солидарност. Това е становището, по което трябва да вземем решение. Имам 14 изменения, в които, които съм внесъл. Ще се спра на две, които смятам за най-важни на този етап. На първо място прехвърлянията към фонда за приспособяване към глобализацията. Ако въпросът не е спорен, решението може да се вземе и без доклад, и без гласуване. Но като цяло смятам, че трябва да има доклад, който официално да се приеме в компетентната комисия. И за това за да може Европейският парламент да получи повече бюджетни правомощия, аз се застъпвам за това Европейския парламент да трябва да бъде изслушан и да има доклад в съответната комисия. Второто предложение е от политическата група на социалистите и демократите. То отразява становище, което и аз подкрепям. Става въпрос за а, общи положения, свързани с фонда, именно за неговата устойчивост, за равнопоставеност на половете и а, отразяване на климатичните изменения. Ако тези изменения се приемат, при прилагането на дейности по фонда ще бъде увеличен този ефект, към който се стремим. Има общо 14 изменения. Споменах две от тях. Някои изменения могат да изглеждат дребни, но трябва да подходим внимателно към тях, защото и те имат своето значение. Надявам се да работим добре с моите колеги и докладчици по становище в Сянка, за да можем да решим успешно всички въпроси, свързани с този фонд. C'est la rapidité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 Monsieur Dos Santos, votre conclusion. Senhor Presidente, muito brevemente. Съвсем накратко, господин председател. Ценя това, което казахте. Получихме информация от комисията. Трябва да стигнем до решение. Като цяло съм съгласна с предложението на комисията. По този начин ще се подобри приложение, по, положението спрямо сега. Но а, действително смятам, че работата може още да се улесни и да се повиши ефективността. Благодаря, господин докладчик. По в частта други въпроси има ли желаящи да си изкажат? Не. В такъв случай следващото заседание на 13 септември в Страсбург. Сега, нека да закрием заседанието, като виждам, че това ще стане с един час и половина по-рано. Смятам, че тук трябва да по-скоро да сме щастливци, защото за първи път приключваме по-рано и това благодарение на нашата организация, тъй като никой не взема думата. Закривам заседанието. Сега се обръщам към координаторите. Нашето заседание е предвидено за 17.30. Тоест, след 1 час и 22 минути. Бихме могли да изтеглим заседанието напред, но доколкото разбрах, господин Дюпре не може да участва в дискусиите преди 17 часа. Съгласни ли сте да започнем заседанието за координаторите в 17 в такъв случай? Има все пак много важни въпроси и е жалко, че господин Дюпре не е тук. Господин Хосе Мануел Фернандес. 17 часа става ли? Значи заседанието на координаторите започва в 17 часа в тази зала.